Председателя. Моля ви да вземете местата си. Следващата точка в дневния ред е дебата посветен на еднообразните правила и еднообразната процедура за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на единния механизъм за преструктуриране и единния фонд за преструктуриране на банки.